Колеги, приканвам ви да заемете местата си, за да можем да започнем. Morning, Добро утро, колеги. Госпожо Хенес, много ми харесва това, което сте облекли. Моля да ме извините, че закъсняваме. Тази сутрин ще говорим за въздействието на Лисабонския договор върху пространството на правосъдие, сигурност и вътрешни работи. След това ще направим един дебат на, DIFT, на SWIFT и също така на досиетата на пътниците. Предлагам веднага да започваме с нашата работа. Всички знаете още от вчера, че работим при нов режим вече а, ще разберем какво ще бъде отражението на новата роля, възложена на парламента по международните споразумения. Две от тях вече ги споменах. И какво ще бъде отражението на хартата за основните права, което е правно задължителен документ, въпреки че на мен не ми е съвсем ясно точно по какъв начин това ще стане и какъв ще бъде ефекте на клаузата за изключване. Сега ще дам думата на правната служба. А, той бе така добър да ни раздаде един документ с а, няколко точки, да се подготвим за днешното заседание. Давам думата на господин Пасос. Благодаря, госпожо председател. Както вече споменахте, подготвил съм няколко опорни точки, за да подпомогна днешната дискусия. Ще разделя изложението си на три части. Първо, каква е предисторията? Ще направя съпоставка с договора от Ница и договора от Лисабон. Втората част поискахте по-подробно представяне на текущото положение на споразуменията, които са подписани от съвета, но все още не са влезли в сила. И ако имаме достатъчно време, ще бъде интересно да разменим а, мнения за това как тази комисия може да се включи в преговорите по подписването на споразуменията. Госпожо председател, няма да се налага да навлизам в по-големи подробности на член 24 от договор за Европейския съюз от Ница и сегашния договор. Съвсем накратко обаче, имаме една междуправителствена структура за пространството на свобода, правосъдие и сигурност – това е съчетано с член 24 и 38 в областта на вътрешни работи и правосъдие. А, комисията обикновенно е тази, която води преговорите. В случай това е председателството на съвета и съвсем ограничена роля се отрежда на комисията и на практика никаква роля за парламента не се предвижда с оглед на правните последици. Последният елемент е една възможност държавите членки да имат национална, национална резерва това въжи за споразумението, за пътническите досиета по член 24, алинея 5, например. Това означава, че може да се реши за условно прилагане и държавата членка може да вземе това решение. Това, както знаете, поражда известни затруднения. Договорът, Лисабонският е, договор, всъщност придава юридическа правосубектност на Европейския съюз, парламентът и съветът могат да вземат съвместно решение по законодателните актове. Друго интересно нещо, свързано с договора, е, че имаме една разпоредба за международните споразумения въобще, по договарянето на такива и съответните процедури. В това а, число и споразумението а, по провеждането на преговори, влизането в сила на споразуменията, кой води преговорите, кой е натоварен с вземането на решения. Това може да бъде а, комисията с изключението на случаите, когато имаме върховния представител в областта на външните отношения. Тази процедура се спазва, когато се прек... подписва международно споразумение. Тук се позоваваме на а, членовете, които предвиждат съвместно вземане на решение и в тези случаи парламента трябва да даде своето одобрение. Сега искам да се обърна към въпроса, който представлява по-голям интерес – за вас, а именно какво е какъв е статуса на вече подписани споразумения, но не са влезли в а, а, сила. А, необходимо е да се проведе дискусия за това, но тъй като тези споразумения само са подписани, ние съхраняваме всичко, което е предвидено по договора от Лисабон, т.е. процесуалните изисквания. Ние от член 4 до 18. Важно е тук да се а, уточни, че когато са подписани, те не са правно задължителни актове. Това е едно споразумение, договаряне на текста по споразумението, като съвсем не се цели да се опоручи прилагането, но със самото, самия акт на подписването на споразумение, ако това изрично не е опоменато а, в а, договора, е и изрично не се предвижда това да съставлява съгласие за прилагане. Та във всички други случаи трябва да има ратификация и това е на практика думата, която се използва по тези договори. Всички споразумения, които вече са подписани, мисля, че са 7 на брой. Вие знаете вече моля да ме извините, а, от съвета се изисква да се обърне към парламента с искане за съгласие. Това е приложимата процедура. Какво правим сега? Ние очакваме от съвета да изпрати писмо с искане за съгласието на парламента. Това не е нещо, което е, се прави по избор на съвета. Това е задължител, прав, задължително изискване. Това е правно задължително. И според принципа на сътрудничеството, съвета от съвета се очаква да постъпи именно така. Възникват две възможности. От една страна съвета изпраща писмо с искане за съгласие от страна на парламента и парламентът може да даде това съгласие съобра... по отношение на подписаното споразумение и тогава съвета пристъпва към неговото приключване и той влиза в... това споразумение влиза в сила. Или пък другата възможност парламентът не дава своето съгласие, не приема споразумението така както е подписано. Тогава въпросът който трябва да зададем. Може ли парламента или съответната комисия да поиска от комисията да предоговори споразумението? Отговорът ми е не, защото споразумението вече е подписано. Не съществува възможност да се изиска от комисията да предоговори споразумението. Така че нашата позиция или даваме своето съгласие или не. Ако не дадем своето съгласие, споразумението не може а, да влезе в сила. От него не проистичат правни последици. И комисията, ако желае да има такова споразумение, ще трябва да договори ново такова. Но тук трябва да направим едно разграничение. А, не председателството на света, както беше до сега по член 24, а всъщност комисията е тази, която ще предложи на съвета проекто решение по отношение приключването на споразумението. Що се отнася до прилагането на споразуменията, тези седем споразумения, повечето от тях имат такава условна клауза. И ако парламентът не даде своето съгласие, това временно задължение се обявява за нищожно по член 25 от а, конвенцията, защото ако една от страните иска да а, не прилага повече споразумението, тази а, клауза се обявява за нищожна. Всички тези процедури, които са свързани с поразумение по сила на член 24 алинея 5, вече не са приложими а, тъй като те са отменени, вече а, е, не съществува правното основание за тяхното прилагане. Има им някои подробности, свързани с Ирландия и Дания. Там се прилагат протоколи номер 21 и 22. И сега, преди да приключа, госпожо председател, моля да ми дадете минута две, за да ви опиша как си представяме ролята на парламента. Сега, след като има това изискване за съгласие, това е една а, драматична промяна за Европейския съюз. И, а, а, това е много важно по отношение на настоящата комисия, коя, комисията по рибарство. И във всички тези случаи а, ние ще трябва да помислим и за реорганизация, за даване на съгласие. На първо място, в член 218, втора алинея, който, който е основополагащ, Съвата определя правомощият по преговорите. Това не е променено и възоснова на директивите, които се предлагат от комисията, парламент на този, парламентът на този етап не участва. По принцип така стоят нещата. Съветът е единствената институция, която има правомощията да определи мандата на комисията в хода на преговорите. Така е по договор. На практика обаче нищо не пречи на комисията да прехвърли тези директиви и на парламента. В това има смисъл, защото парламентът, ако ще дава съгласие, по-добре за комисията да е осведомена за онези точки, които парламентът иска да бъдат включени в споразумението. И по-добре е за комисията да има тази информация от самото начало, преди да започне преговорите, вместо да разбере това в край на преговорите и тогава бъде установено, че парламентът или определена комисия настояват за определени точки да бъдат включени в споразумението. Така че, въпреки че това изрично не е посочено в договора, комисията би трябвало а, тези директиви да ги пренасочи и към а, парламента или съответната комисия. Може също така да постанови определени предварителни условия. Това Инте го е, са го правили в становището, което внесоха през май тази година, а именно по договора за въздействието на Лисабонския договор. И тези предварителни условия на практика означават, че комисията може да се сблъска с една ситуация, при която ще има два мандата. Един мандат възложен от съвета и един мандат възложен от парламента. И мисля, че по-добре би било да има някакво споразумение между парламента и съвета. Каква е ролята на парламента в хода на преговорите? Има една нова разпоредба в договора, член 218, 10 алинея, според който парламентът ще бъде информиран за постигнатия напредък от самото начало на преговорите. Разбира се, комисията трябва да изпълни това свое задължение. Такова задължение се предвижда за комисията, т.е. тя да предоставя информация равнопоставено и на съвета, и на парламента. Това означава ли, че парламента ще има желание да участва до толкова, а, че да а, подкопае позицията на комисията в хода на преговорите? Мисля, че не. По-скоро парламента трябва да е осведомен за работата на комисията и да посочи какви са условията, които са приемливи за парламента. Но това в никакъв случай не би трябвало да отслаби позицията, преговорните позиции на комисията и е, парламента трябва да вникне и да подкрепи позициите, които заема комисията. Ако комисията е задължена да информира е, парламента, очевидно трябва да намерим някакви практически мерки, за да може да се разменя поверителна информация, която да не бъде достояние на обществеността, тъй като може да попречи на а, преговорите. Поверителността на информацията е важен въпрос и вашата комисия трябва да уреди този въпрос с комисията, когато се преговаря по споразумение. И трябва да има доверие в парламента, за да може такава поверителна информация да бъде предоставена на парламента, без да бъде оповестявана публично. Има и някои други въпроси, разбира се. Те са свързани с а, новата рамка в а, вашата област. Ако имате известни а, съмнения за съпоставимостта, съвместимостта, можете винаги да се обърнете с искане към съда за да постанови становище за съвместимостта и липсата на правно стълкновение по процесуални въпроси. И последното нещо, което искам да кажа е един общ коментар за възможността да бъде дадена възможност на Европол, Евроюст да встъпват в двустранни споразумения. Това е обосновано, не е неуместно, има своята логика. Но това, което искам да кажа е, че според действащото право и предвид решенията, които са взети за Frontex, Европол и Евроюст, не се е, предвижда участие на парламента, не се предвижда дори предоставянето на информация. Е, съвета трябва да даде своето съгласие на Европол преди да се встъпи в някакво международно споразумение, но това вече не е съвместимо с Лисабонския е, договор и а, не бива прибързано да вземаме решение за това, но това е само един отворен въпрос, за който исках да ви осведомя. Ще трябва да има нови регламенти за Европол, за Евроюст и това е една възможност да се преосмисли а, този а, въпрос и парламента да а, бъде на равна нога поставен със съвета. В момента нещата не стоят така. Благодаря ви. Благодаря за това изложение и за а, ясните бележки, които ни изпратихте. Предлагам да процедираме последния начин. А, колегите да представят а, своите коментари, да зададат въпросите, след което комисията и съвета ще бъдат приканени да отговорят. И след това ще ви дам отново а, думата. Ще имате време да осмислите въпросите. Ако не възразявате, госпожо председател, ще започнем и да обсъждаме въпроса за SWIFT сега? Защото мисля, че то е свързано с следващата точка от дневния ред. Обаче в началото вие казахте, че ще обсъждаме SWIFT в 10 часа. Така че какво да правим? Защото много хора, в смисъл много от нас, искат да зададат въпроси и да се позоват на конкретни примери за тълкуването на споразумението по SWIFT. Бихте ли ни насочили? Пита депутата. Председателката отговаря. Разчитате ли на мен? Предлагам ви да го направим при първия кръг по основните принципи и последици от е, Лисабонския договор. в последствие е, можем да обсъждаме SWIFT и други споразумения след 10 часа с Джонатан Фол. Нека сега да изчуем е, първите въпроси по господин Басълс, да чуем мнението на комисията и на съвета. Така, е, Жанин Пласарт задава първия си въпрос. Благодаря ви, госпожо председател. Предвид последното, което казахте е, за въпроса за международните споразумения, е, всъщност искам да чуя отговор от комисията Можем ли да очакваме преразглеждане на действащата регулация? Това е много важен въпрос, който беше зададен. Аз също исках да го задам. Като цяло изложението беше ясно за мен. Няма да навлизам по съдържанието на споразумението SWIFT, но е, по принцип това е конкретен случай. Ако правилно ви разбирам, ако парламента не даде съгласие, е, тогава е, приложението, както беше предвидено от 1 февруари, трябва да отпадне, така ли е? Yes, да, благодаря ви. Господин Бронс е следващия в списъка. Да, първо аз се чудя дали ще бъде е, възможно всичко това да бъде отразено писменно това, което чух, да се отрази писмо. Да. А, да, тези сутрин, тези сутрин ли добре? И следващия ми въпрос е, каза се, че ако бъде подписано споразумение, съвета, разбира се, ще го е, подпише, ако парламента го приеме. Ако обаче парламента не го приеме, въпросът е парламентът може ли да поиска от съвета да предоговори. Доколкото разбирам, отговора е не, защото вече всичко е договорено и подписано. Но все пак, може би въпросът ми е наивен, но какво се случва в такъв случай? Е, това така висели във въздуха е, мисля, че господин Посъл каза, че в такъв случай няма да има предоговаряне, може би трябва просто да се проведе съвършено нов преговор. Да. Значи трябва да се е, търси съвършено ново споразумение. Докато, значи няма да се предоговаря, просто ще се изхвърли. Да, но нищо не ни пречи да вземем под внимание е, това, какво, това което е било договорено предварително. Сара Латфорд има думата сега. Аз е, пропуснах първата част от изложението, извинявам се за което, но ако правилно съм ви разбрала, е, би било желателно парламента и съвета е, да се срещат, обаче не знам какъв механизъм се предвижда за това, защото съобразно договора ние казваме да или не, а не казваме, ако обичате, имайте предвид еди какво си. Но виждам, че е, практическата полза е, че комисията е, няма да ни дава инструкции, както правеше това. Значи е, се предполага, че има някакъв механизъм е, за помирение. Предполагам, че да, но все пак трябва да имаме съществен отговор, а не. А, и ако правилно съм разбрала, има механизъм, но той не е, е точно упоменат в договора. Може би трябва да го създадем. Е, да е, ще ви дам препис от процедурните правила, където явно има някакви очертани насоки, по този въпрос, но все пак искам първо да приключа първия кръг от въпросите. Господин Бисотил, вече беше зададен въпрос за споразуменията, които могат да отпаднат при преходния период между Ница и Лисабон, без обаче да се стига до SWIFT споразумение. В случай, че е подписано споразумение, но още не е влязло в сила, доколкото разбирам. Сега парламента има правомощията да каже да или не, но по никакъв начин да не влияе на преговорите. И последно, господин Алваро, благодаря ви, госпожо председател. Е, съвсем кратък въпрос. С е, какво мнозинство ще гласува парламента? Обикновено или квалифицирано мнозинство? Има ли друг колега, който иска да зададе въпрос? В случай аз ще задам моя въпрос, който се отнася към, прав... към правната служба, към съвета и към комисията. Първо, аз мисля, че вашето предложение съвета неформално на доброволна основа трябва да поиска становище на Европейския парламент е, по мандата за преговори. Мисля, че това е нещо разумно, защото ще има по-добър резултат без паника, просто ще има по-ясна рамка. Мисля, че това е разумно. Мисля, че това е правило 90 от процедурните правила, които вече са прилагани от други парламентарни комисии. Искам да знам как точно да действаме в такава ситуация. И на второ място въпросът ми е насочен основно към съвета е, споразумение, което все по което все още се водят преговори и то при закрити врати вече се актува. И има много клаузи, или поне ние предполагаме, че имаме много клаузи, но никой не знае, защото както обикновено всички документи е, са поверителни, но има високо противоречиви клаузи, е, като например за алкохол, които вече сме обсъждали, или примерно да речем граничните е, служби, които могат да конфискуват лаптоп и така нататък но всъщност бих искала да препоръчам на съвета дали съвета и комисията ще започнат да информират парламента на този етап, защото ние трябва да дадем съгласие по международни споразумения на някакъв етап. И е, до, по член 2 е, алинея е, парламента трябва да бъде изцяло информиран Искам да кажа нещо за Европол, Фронтекс по международните споразумения. Европейския парламент отхвърли четири предложения за Европол, е, за, като знак на протест, почти единодушно, но едно от тях засяга Европол и подписването на международни споразумения по лични данни и поверителни документи. Това не знам дали изненада за някого. Така че това е нещо много интересно и, както казах, забележките ми са насочени към правната служба, съвета и комисията. Кой, е, да, кой ще отговори от името на комисията? Господин Биянки, виждам ръката ви, имате думата. I I be... Благодаря, госпожо председател. Мога да бъда съвършено кратък. Най-напред благодаря на господин Пасос е, за изложението му, което беше интересно и повдигна интересни въпроси. Както казаха много от преждеговорищите, новата процедура за съгласие предполага парламента да може да каже не, след като вече са приключили преговорите. Това очевидно не е най-ефективният начин за работа и а, приемам а, коментарите, които направиха много от вас, а именно, че мнението на парламента трябва да бъде получено по-рано. Това е добро предложение, трябва да поработим всичко и съвета, и вие, и комисията, за да разработим някаква процедура Имаме междуведомствено споразумение за начина по който комисията ще предоставя информация на парламента в хода на преговори. Така че това е една отправна точка. Както вече казахте, госпожо председател, имаме и правила за прилагане, засягащи други области, в които парламента може да се намеси. На този етап повече не мога да кажа. Това са въпроси, които трябва да се обсъдят между институциите, за да можем да избегнем положение, при които преговорите са приключили и парламента стои на гилотината и казва не, едва ли това ще е резултатен начин на работа. Благодаря. Благодаря, господин Бианки. Кой ще отговори от името на съвета? Имате думата. Това изисква кураж. Благодаря, госпожо председател. Доколкото разбирам, ще засегнем въпроса за SWIFT и за пътническите досиета по-късно. За това съм и тук. По тази причина няма да навлизам в тази тематика сега. Що се отнася по преговорите за споразумението акта, за фалшификатите, ще осведомя своите е, колеги и бихме могли по-късно днес или някой друг ден да обсъдим и този въпрос. Освен това, искам да ви кажа, че напълно споделям току-що изказаното мнение на комисията за начина на работа и ние така виждаме тези процедури по силата на член 218. Благодаря. Ако някой желая думата да каже, ако не, давам думата на господин Пасос. Не, имаме господин Бронс. Въпрос имам. Вие казахте, че споразуменията са поверителни а, до един по-късен етап. Няма ли да е трудно парламента да излезе с становища, ако е запознат с споразуменията само в най- общи линии. Например, че става дума за фалшификати или нещо тук не съм разбрал. Не, мисля, че вашия коментар е съвсем уместен. Мога да го разширя дори и да се обърна отново към а, правната служба, да, трябва да бъдем осведомени и не би трябвало информацията да е поверителна в момента. Тя е, но това е по-скоро поради традицията и от тук следва по-общия въпрос до каква степен трябва да има поверителност. Дали преговорите въобще трябва да бъдат провеждани а, поверително. Е, излизаме извън обхвата на сегашния дебат, но господин Басотил поиска думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Конкретно по този въпрос за поверителността, е, комисията, която работи с поверителните документи в хода на самите е, преговори, а, мисля, че трябва да бъде обект на разглеждане от правната служба. Дали имаме действащи правилници за прилагане, за работа с поверителни документи, които са част от преговорите? Дали са адекватни тези а, правила с, с оглед на растящата роля на Европейския парламент в тази област? И съответно, може ли правната служба да ни консултира относно тези процедури за бораване с поверителни документи? А, дали в комисията или при закрити врати по някакъв начин? Виждам, че това поради много други въпроси. Госпожа Ханес, обръщам се към комисията. Аз попитах за тяхното становище относно това дали агенции могат да е, встъпат в споразумения и не чух отговор. Да, ще се върнем на този въпрос. Ще го зададем на комисията, след като изслушаме господин Пасос, госпожа Ванжа и господин Алберт. Искам да се върна към поверителността. Договор от Лисабон дава по-широки правомощия на парламента, което означава, ако не греша, че парламента е равнопоставен с съвета и комисията в редица области. Смятам, че понятието поверителност не може да се поставя на парламента в рамките на тези преговори. Може да се вземат някои предпазни мерки, но ще дам пример. пример. А, говореше ни се за поверителност при SWIFT, а времено правителствата на държавите членки информираха техните национални парламенти. Знаем, че споразумението за SWIFT върви по интернет. Мисля, че е, трябва да има едно е, минимално уважение към парламента, който трябва, чето становище трябва да бъде взимано предвид след влизането в сила на Лисабонския договор. Напълно сте, напълно сте прави холандския парламент, например, въобще не беше информиран, че текат преговори по SWIFT. Не знаеха дори какво е SWIFT. А, поверителността на документите е един а, въпрос. Достъпът до документите е друг въпрос. Тези документи винаги могат да бъдат направени а, достъпни. Ние, разбира се, на по-късен етап искаме те да бъдат достояние и на гражданите. Съвсем кратък коментар по този въпрос в съвета е, от страна на САЩ, специално по въпроса за поверителността в случая с SWIFT, е, трябва ли да се очудваме, че съвета се позовава на е, мнението на Съединените щати, че трябва да има поверителност. Е, не би трябвало е, Европейския парламент от друга страна да има достъп до тези документи. Е, мисля, че всеки се позовава на обратната страна, когато стане дума за това да работиш самостоятелно с документите и парламента да няма достъп мисля, че ние като парламент не можем да вземем решение по такова предложение. Е, това е законодателен акт е, и искам да се позова на практиката на Конституционния съд в Германия. Оттам също имаше забележка, а именно, че парламентите трябва да упражняват контрол върху това, което прави съвета, независимо от това дали са национални или европейски парламент. Някои парламенти имат достъп, например холандския, е, но всъщност е, не се знае какво точно става. Също се отнася и за акто. Е, това е много голям проблем. Какво имате предвид всъщност вие? Нещо като сделка между Европейския съюз и САЩ е, за е, взаимна молба за поверителност на документите? Например, ако вие искате документи като Европейска институция, ще ви отговорят е, това е поверителна информация по искане на Съединените щати. Също се отнася и за ПНР, за личните данни. Но всъщност в Съединените щати има много по-голяма прозрачност прозрачност и много често ние получаваме информация от Съединените щати, а не от комисията и от съвета. Бих искала да помоля е, както комисията, така и съвета, ако е, съвета се чувства компетентен за Европол и за другите съвети, сега е, уча, е, да, е, отговор на въпроса на госпожа Енес. Всъщност, както казах, въпросът засяга интересни предложения. Съгласен съм с това, което каза господин Пасос. Ако изцяло се преразгледат правомощите на агенциите, това е, всъщност, това е което всъщност ние очакваме да чуем. Дали ще има преразглеждане на правомощите на агенциите? No, not very much, in fact. Не, е, едва ли, защото комисията ще направи предложения и съвета ще прецени каква позиция да заеме. Въпросът още не е обсъждан и днес за мен е още много рано да кажа каква ще бъде позицията на съвет за в бъдеще. Добре, благодаря ви. Ако няма ако няма други въпроси, е, бих помолила господин Пасос да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Повдигнахте няколко въпроси. Единия е свързан с основното временното прилагане, второто е ролята на парламента след подписването. Третия въпрос засягаше е, споразумението или липсата на такова на съвета на първия етап от е, преговорите по мандата и после по същество ключовия въпрос за поверителността. Що се отнася до а, временното прилагане, госпожа Хенес зададе този въпрос. Какво става с а, тази клауза, ако спре нейното прилагане сега? В повечето от споразуменията имаме такива клаузи. И доколкото виждам тук в списъка ми, не всички имат такава клауза. Имаме седем 7 а, които са подписани, но не са влезли в сила. А, споразумението с Австралия за пътнически досиета има такава клауза. Протокола с Швейцарската конфедерация. А, това е стандартно споразумение между Европейския съюз и Швейцария за Шенгенския договор. Има такава клауза. Споразумението за Свифт също има такава клауза и споразумението с щатите за пътническите досията също, но това не въжи за всичките. Споразумението между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ няма такава клауза. Така че нещата са ясни. Ако има такава клауза, споразуменията се прилагат от държавите членки. И а, тя се отменя само ако парламента бъде помолен за съгласие и парламента откаже да даде своето съгласие. С други думи, парламента не приема подписаното споразумение. В тези конкретни случаи, е, естествено, временното изпълнение се обявява за нищожно. Господин Бозотил зададе въпрос за ролята на парламента, след като бъдат подписани споразуменията, какво може да бъде предприето? Според мен не може да се предоговарят споразуменията, тъй като те са подписани от трети страни. Текста съществува, той е де-факто подписан. Така че парламента или дава, или не дава съгласие. Това е политическо решение, което си взема самостоятелно. И както каза колегата от комисията, пуснал е парламента вече гилотината. Разбира се, това е един политически акт. Парламента може да упражни а, своите права но това няма да бъде правено във всички случаи, би трябвало да се прави по изключение. По отношение на подписано вече споразумение – и липса на съгласие от страна на парламента. За да има по-добро съгласуване с съвета, такива размени на мнения трябва да бъдат правени на ранен етап. Нека най-напред направя един правен анализ. Аз съм все пак юрист. Член 218 втора алинея е, са съвършенно ясни а, те гласят, че преговорите могат да започнат и се дават правомощия за подписване на споразумение. Тук не се казва, че съвета пристъпва към тези действия след консултации с парламента. Тоест, приема мандата или правомощията, след като се е консултирал с парламента. Съвета го прави самостоятелно. Тук няма никаква неяснота. Не можем да изменяме договорите. Но а, едно е тази разпоредба, друго е практическото при разпоредба. По-конкретно, как можем да избегнем възникването на ситуация, при която сме приключили с процедурата, парламентът не е удовлетворен от преговорите, до толкова, че не може да приеме това споразумение? Това трябва да бъде избегнато от самото начало, именно това и казах. И нищо не пречи на комисията да предава тази информация, както се и казва във втора лена 218 член 218 да осведоми както съвета, така и парламента. И това би било най-разумното. При това положение ще имаме е, едно раз... споразумение по подразбиране за определене на правомощията в хода на преговорите. Тоест, какви са тези правомощия? Какво се очаква от комисията да прави в хода на едни преговори? Както знаете, съгласието е едно огледално отражение на процедурата за съвместно вземане на решение. Тук не се предвижда а, съвместно вземане на решение на ранен етап, но нищо не пречи на комисията да осведоми парламента и според мен това би било далеч по-добре. И затова комисията трябва ясно да каже какви са правилата на играта преди да започне преговорите. Е, за да е, има яснота за позицията на парламента. Естествено, както вече споменахте, госпожо председател, в сега съществуващата рамка има една разпоредба. Това е алинея 19 от а, е, тази рамка, която има доста пространно приложно поле. Тоест, Предвижда се парламента да получи директивите по водените преговори. Това не е предвидено изрично дори в Лисабонския договор сега. По принцип трябва да се действа така, че да бъде удовлетворен парламента аз съветвам комисията Инте и тази по рибарство и от двете комисии а, се оплакват, че при тях не постъпва достатъчно информация от страна на комисията. Определено има място за внасяне на подобрения. Има ясна разпоредба в договора – която гласи, че Европейският парламент ще бъде официално, пълно и незабавно информиран на всички етапи. Това е много силна формулировка. На всички етапи от прилагането на процедурата. Така че комисията е правно задължена да осведомява парламента за хода на преговорите на всички етапи от тези преговори. Позволете сега да приключа с а, последния въпрос. А, а именно поверителността. Оставих това за накрая нарочно. Във вашата комисия, госпожо председател, и тук ви дължим благодарност, има огромен стремеж към прозрачност. Това е една от големите победи на тази комисия а, въобще в световен мащаб. Прозрачността обаче е едно нещо. Аз в никакъв случай не казвам, че прозрачността не е стойностна. Тя е ценност. Но трябва да намерим начин да не помрачим успеха от постигнат от комисията в хода на преговорите. Тоест, трябва да намерим начин да се договорим с комисията възоснова на доверието, което съществува. Парламентът е наясно с това. Има няколко резолюции. Резолюция за освобождаването от задължение, например. Но а, тази комисия си дава сметка за всичко това. Обаче трябва да се постигне някаква договореност, така че комисията и парламента да си имат доверие и да си предоставят поверителна информация по много чувствителни въпроси, свързани с преговори, без да съществува страх, че обществеността ще научи всичко това на другия ден. А, колегата от комисията тук бе напълно прав когато спомена приложение 14 от правилника за прилагане, от процедурните правила и спомена договорене сте за боравене с поверителна информация – Вярно е, че има определени условности, които трябва да бъдат взети предвид, защото имаме различни а, степени на допуск до информация. Няма да ви изчитам а, сега точка трета забораване с поверителна информация. Но това е някаква основа за провеждане на разговор – трябва да се предоговори с комисията ново а, рамково споразумение. Това е след като встъпи в длъжност новата а, комисия. И това са въпроси, които трябва да бъдат преразгледани. Това в никакъв случай не пречи на председателя на вашата комисия а, да постигне някакво неофициално споразумение със съответния комисар – тук ви давам пример отново с Инте и комисията по комисаря по рибарство. Имаше една размяна на писма с съответните комисии по търговията. Баронеса Аштън, господин Борш от рибарство. И това доста подобри нещата, защото комисията се съгласи да присъства на заседанията на тези а, комисии и при затворени врата да предоставя информация, било то лично от комисаря или от генералния директор. Така че когато говорим за практически договорености, именно това имах предвид. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Пасос, за отговорите по въпроса за поверителността. Да, някаква степен на поверителност е задължителна. Трябва да има доверие между институциите, но необходимо е да има и прозрачност, за да не загубим доверието на гражданите. И един последен въпрос, ако позволите. Мисля, че той е относим към следващия ни дебат. Съветът, както казвате в своите записки, е, би трябвало своевременно да потърси съгласието на парламента по международни споразумения. Какво значи своевременно? А, какъв е разумният срок? Официално нямаме крайни срокове. А, сега, условно се прилага споразумението вече от две и половина години, но можем ли да имаме временно изпълнение, което да е с безкрайен срок? Все пак трябва да има някакъв крайен срок. А, задавам въпроса като прилюд към следващия дебат. Така че би било интересно тук да чуем а, кога Европейският парламент може да очаква писмото от съвета да постъпи с искане за нашето съгласие. Благодаря, госпожо председател. Това е много важен въпрос. Кога точно съвета трябва да актува? Когато казвам своевременно, съвсем целенасочено използвах тази дума, защото всъщност няма определен срок. По договора няма определен срок. Но едно нещо е ясно, че след влизането в сила на Лисабонския договор, е, съветът е правно задължен да изисква съгласието на Европейския парламент. Това е правно задължение и при положение, че има правно задължение, вие сте длъжни да го спазите и е, да го прилагате. Което означава, че, както вие самата казахте, че още повече, че е, ако е някой от споразуменията временно се прилагат, не може е, парламента да чака цяла година е, писмо от съвета, с което се иска съгласие. Аз казвам своевременно, което означава колкото се може по-бързо, във възможно най-кратки срокове, съвета трябва да иска съгласието на Европейския парламент. Естествено, комисията трябва да изготви проекто решение, е, в което да се е, отрази е, подписването на споразумението по новия договор 280. Аз знам, че по член 280, аз знам, че не знам дали комисията ще го направи или не. В момента на комисията се гледа като на човек, който просто трябва да свърши най-спешните работи, трябва да направи най-необходимото. Така че комисията трябва да подготви решения преди окончателното е, приемане на споразумения. Не мисля, че това е нова политическа инициатива, е, нещо, което е, комисията не може да направи при настоящите обстоятелства. Благодаря ви. Това беше полезно като въведение към следващия въпрос. Надявам се да останете, за да отговорите на въпроси, които могат да възникнат. Добре дошъл на господин Джон Фол от комисията и господин представителя на шведското председателство. Мисля, че вече ги познавате. Ако обичате е, да направите и двамата кратки въведения, е, по дневния ред беше съобщено, че ще се говори за споразумението SWIFT, но ще говорим и за споразумението за запазването на лични данни. Ако искате да говорите за акта, кажете и за акта, защото същите въпроси ще се отнасят и за акта. Имаше и въпроси по последната е, точка, на която се спряхме, как да очакваме съгласие по SWIFT и е, личните данни. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Добро е, утро и честит Лисабонски договор на всички. Днеска сме ден втори, е, така че е, няма да имаме отговори на всички въпроси, но все пак се радваме, че вече има въпроси, на които ще трябва да отговаряме Радваме се, че комисията и съвета ще трябва да работят заедно, за да вдъхнат е, живот и смисъл на новия договор. Естествено, че е, е, комисията е задължена да работи много е, така близко, от близко да сътрудничи с парламента, за да се изгради съвместно пространство на правосъдие, на сигурност и на свобода. Ние искаме да подчертаем, че имаме международни, както и вътрешни дела, това е втория ден на Лисабонския договор, но и много чувствителен период за комисията, защото, както каза колегата от правната служба на парламента, в момента комисията е, е с нагласата да, е, да свърши просто най-необходимото, да действа като спешна помощ. И в най-скоро време ще е, чуем какво става въпрос е, за правосъдието е, и ние като държавни служители трябва много внимателно да говорим и да не предпоставяме какво ще направи комисията и новия комисар няколко седмици е, преди да встъпи в длъжност и преди да поеме ангажимент пред вас като парламент. Това е което аз работя, но все пак ние не работим в празно пространство. Ние е, придвижваме програми, които вече са задвижени и ние е, знаем, че преди два дни съвета взе важни решения в е, последния ден от живота на договора от Ница и, е, и последиците от тези решения ще се обсъждат днес. Днес след обед комисията ще приеме така нареченото комунике Омнибус, в което ще се посочат всички висящи текстове до понеделник вечерта. Аз ще обясня тук и на съвета какво предлага комисията чрез нови предложения – не незабавно, след известно време, е, за да се преразгледат или изменят е, висящите предложения е, по договора от НИЦ. Или, ако така мога да се изразя, преди да, преди да издъхне договор от Ница повечето от висящите предложения ще бъдат заменени с нови предложения, колкото се може по-бързо. Е, съжалявам, че използвам думи, които едва ли са много полезни, но една от причините е, че все още не знаем новата комисия ще встъпи в длъжност. Това до голяма степен зависи от вас. И не знаем е, кога ще изпълнят изплува от а, е, а, е, този, от това пространство между Ада и Рая на спешната помощ. А, и така, независимо от това, е, ние в службите на Европейската комисия се трудим усърдно и на нивото на нашите служби е, се подготвяме да препоръчаме на новите комисари, за да могат те в съответните си области бързо е, да направят предложения по процедурни правила, по наказателно право, по е, борбата срещу търговията с хора, експлуатацията на деца, това са главни приоритети и нямаме причини да не мислим, че те ще останат е, основни приоритети. Това е което ще направим и преди да приключа, ако а, а, а, мога да се спра на дискусията, която чух преди минути, Естествено, че ние ще направим предложения на съвета, по които съвета ще иска вашето съгласие по международни споразумения. Ще го направим колкото може по-бързо, като е, отново това е, зависи от е, е, е, е рождество на новата комисия. Е, няма причини да отлагаме няма причини да отлагаме, за да могат тези споразумения да се прилагат, но да не се прилагат преди демократичното съгласие на този парламент. Ще го направим, ще започнем да работим работа по това и ще е, можем да ви гарантираме демократично участие в този процес, колкото се може по-скоро, следващата година. Естествено, че не мога да цитирам е, дата сега, но мога да ви уверя, че комисията няма ни най-малко намерение да отлага нещата. Е, специално е, споразумението SWIFT ще действа само 9 месеца, така че доста бързо ще се върнем обратно към съвета с предложение за правомощия за преговори по ново споразумение. Надявам се то да е окончателно и по Лисабонския договор парламента ще участва нормално в процедурата. И правната служба ще бди за това договора да се прилага на всеки етап и ние ще действаме под принудата на международните преговори. Ще работим без спор е, и мисля, че е, трябва е, вече да сме готови за тези чисто нови процедури, по които навлизаме сега. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Хенгър от съвета да ни осведоми за сътрудничеството и как според него и кога можем да получим искането за съгласие моля да започнете с информацията за сега течащите преговори по акта. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважа... Почитаеми членове на комисията, най-напред позволете да ви кажа, че по отношение на досуето за SWIFT работата е много интересна – а, председателството високо цени тясното сътрудничеството с комисията Либе. В случаите, в които сме присъствали в тази комисия, имаше много уместни въпроси. които бяха зададени в хода на преговорите, които започнаха през месец юли и всъщност приключиха а, в понеделник на 30 ноември, деня на заседанието на съвета и влизането в сила. Ще бъда съвършено кратък. Не искам да повтарям вече казаното от Джонатан Фол от комисията това е първия ден след прилагането на Лисабонския договор. Твърде преждевременно е да отговаряме подробно на въпросите, които ни зададохте. И по-конкретно на въпроса, който вие зададохте, госпожо председател, за това кога може да получите писмото. Мога да ви кажа обаче, че председателството няма никакво намерение да забави предоставянето на временното споразумение на парламента и получаването на неговото съгласие. Трябва окончателно да бъде оформен документа. Това, което мога да кажа е, че следващата седмица ще бъде проведен разговор в комисията по член 36 за по-нататъчните условия по предоставянето на текста. Е, ще ми се да се съобразя с тона на Джонатан Фо и искам да се е, изкажа много предпазливо по отношение датата, на която това споразумение ще бъде предоставена. Мога да кажа, че това ще стане във възможно най-кратки срокове. Госпожо председател, вие също така ме поопитахте и за преговорите по акта. Вече отговорих по-рано, че не сме в състояние днес и сега, или поне аз не съм в състояние да говоря днес и сега подробно за преговорите по акта. Председателството обаче би искало да разгледа тази тема по-късно. Една от възможностите е това да стане на 7 декември, следващата седмица. Предвид казаното, смятам да спра и ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Виждам доста вдигнати ръце, но преди това едно пояснение. Вие казахте, че съветът ще обсъди условията по отправене на искане към парламента за съгласие другата седмица. Това и SWIFT ли включва? И а, споразумението за личните данни на пътниците. Това засяга SWIFT споразумението Нищо не може обаче да ни попречи да обсъждаме и споразумението за предоставяне на данни от пътническите досиета. Но предимно се отнася за споразумението по SWIFT. Доколкото разбирам, по същия начин ще постъпите по отношение и на споразумението за пътническите досиета. Поне моята препоръка е такава. Опитах се да запиша всички, които вдигнаха ръка. На първо място господин Алваро. Благодаря ти, Джонатан, за това, че присъстваш тук. Е, в отговор на зададените въпроси ще се опитам да обобщя. Доколкото разбираме, от нас се очаква да дадем своето съгласие. Това, което обаче не е решено, явно кой ще ни помоли да дадем съгласие? Съвета или комисията? Значи съвета. Освен това ме интересуват и сроковете. Не би трябвало това да ни затруднява. Според член 2018 алинея 6, съветът и парламентът могат да се споразумеят за крайни срокове по съгласието. Не, ние двамата лично, но двете институции трябва да се договорят за някакви срокове за получаване на това искане за съгласие. Може би така ще се реши този проблем. Освен това ме интересува в случай, че парламента откаже да даде своето съгласие. Как ще започнат новите преговори? Дали това ще стане чрез съвместно вземане на решение с участието на парламента или пък това международно споразумение всъщност ще бъде договарено, например, между комисията и САЩ и отново ще се иска съгласието на парламента. Защото противно на комисията по рибарство ние много рядко взимаме отношение. И по въпроса за акта имам едно питане а, може и комисията и съвета да ни отговорят. Чуваме тук слухове, защото никой не е виждал текста на споразумението. Та само витаят слухове. А, дали има намерение в световен мащаб да бъде въведено искането за три възможности а, преди заличаването. Така че това не би ли съставлявало нарушение на Аки Комунитер? Дали това ще се отрази на правото на Европейския съюз и дали това не би влезло в стълкновение с правната уредба, по която ние работим тук? Имам още имена в списъка, но още дигнати ръце. Госпожа Хонис, господин Босотил, господин Албрехт са в списъка. Някой друг иска ли думата? Господин Бронс. Искам да ви помоля да се вместите в 3 минути. Това е ограничението за деня. Благодаря. Ще се върна към един въпрос, зададен от господин Алваро. Казва ни се, че парламента ще бъде помолен от съвета да даде своето съгласие, но когато слушах комисията, ми се стори, че комисията трябва да препоръча на съвета да направи това. Затова искам да ми се поясни, може ли съвета по собствено начинание да поиска съгласие или първо трябва да поиска мнението на комисията, защото в такъв случай трябва да знаем, ако е комисията, дали е старата, която сега в момента е, върши текущата работа до идването на новата или новата, когато става въпрос за този дебат за този е, период. По отношение на дебата за споразумението SWIFT имаме някои съмнения, че е, в рамките на тази процедура парламент може да каже само да или не. Тоест ще играе ролята на гилотина и това ще бъде много неприятна ситуация която би могла да бъде избегната. Ние отдавна знаем, че Лисабонския договор ще влезе в сила този месец и мисля, че ако имахме малко добра воля, и казвам това напълно съзнателно, можехме да избегнем това. Непрекъснато се говори за сътрудничеството между различните европейски институции и мисля, че с малко повече воля и желание можеше отдавна парламент вече да е приобщен към тази процедура. А не да се повдига въпроса с няколко часа преди подписването. Така парламента можеше да казва не само да или не, а да зададе въпроси и да формулира становища. Как, защото знаете, че в миналото а, доста откъслечно а, беше информиран а, под претекст за поверителност и така нататък. Надявам се, че в бъдеще сътрудничеството ще се организира по доста по-ефикасен начин. Благодаря ви. Благодаря. Въпросът ми не е процедурен, а по-скоро по съдържанието на споразумението по SWIFT. Ще се радвам, ако Джонатан може да внесе яснота. Опитвам се да вникна в реципрочността но а, е трудно да се ориентирам в текста, прият от съвета. Ние даваме достъп на американските власти до данни. Ние изискваме от тези служби да ни подпомогнат и да ни върнат информация в замяна на този достъп. Ние продължаваме всъщност да възлагаме част от правомощията по борбата срещу тероризма поради липса на а, такива възможности. И някои от представителите на съвета потвърдиха това състояние на нещата. И това е свързано и с начина по който се представя това предложение, за да бъде то възприето положително. Имам и въпрос по отношение на ролята на компетентния орган. Тук съм съвсем объркана. В нашата резолюция, която приехме през септември месец, наблегнахме на това, значи компетентен орган ли ще, е, съдебен орган ли ще, е, какво, какво ще, е, какви правомощия ще има. Това не е нещо, което не е изяснено, може въпросът ми да е наивен и глупав, но в проекто текста се казва, че ако доставчикът не може да установи каква е информацията по технически причини, всички относими данни се предават в цялост на компетентния орган. Бихте ли внесли яснота, моля? Благодаря. Господин Босотил. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, Искам да се позова на това, което каза председателство за това високо е, оценено сътрудничество, което се предвижда с парламента. Обаче аз не ценя високо обстоятелството, че председателството е решило да взима решение по този въпрос миналия понеделник. Искам е, да цитирам писмо, което председателя на парламента е изпратил едва миналата седмица на 26 ноември с което иска председателството е, да извади от дневния ред е, на заседанието на съвета на министрите тази седмица. Искал го е, защото всички ние сме знаели, че новия договор влиза в сила. И за това сме искали положителен отговор от съвета. Просто е трябвало да се съобщи на съвета, че по силата на новия договор е, настъпва съществена промяна, особено в правното сътрудничество. Два дена по-късно господин Бусик получава отговор, с което категорично се отхвърля молбата му. Така че искам да чуя някакво изяснение от съвета за случилото се и това трябва да се решава на по-високо ниво от нашата комисия, Въпросът става интеринституционален, е, защото искането на, презид... на председателя на парламента се отхвърля категорично от председателството в самия ден, няколко часа преди да влезе в сила новия договор. Тоест съвета е, пренебрегва е, парламента. И то не само съвета, но и председателството. Е, така че искаме да знаем е, какво да правим. Както се казва за Америка, или я харесваш, или я напускаш. Какво ще правим ние като парламент? Естествено, че парламента няма да може само да подписва. Той трябва да си поеме отговорността и да използва и да прилага правомощите, които му се отреждат по силата на договора. И ние няма да бягаме от нашата отговорност. Това е въпрос сам по себе си, който засяга и споразумението, което обсъждаме в момента. Но това е въпрос, който всъщност показва, че има проблеми в интеринституционалното сътрудничество. Очаквам кратко разяснение и после, ако не възразявате, бих се обърнала и към правната служба първо, е, по съдържанието на споразумението, аз е, бих искал да разбера е, до каква степен тревогите на парламента, изразени в нашата резолюция, са отразени в съдържанието на това споразумение. Парламента трябва задълбочено да разгледа това преди преди, преди, преди в крайна сметка да се стигне до някакъв отговор, да или не. Ние искаме да сме сигурни, че е, нашите тревоги е, са били взети под внимание. Е, колкото до правната служба, искам да попитам какво ще стане, ако кажем не. Какви ще бъдат последиците, ако ние кажем не? Е, по отношение на е, приложението на временното споразумение и най-вече е, каква е, защита е, ще има за нашите граждани, ако спре временното прилагане. Това са въпросите, които искам да задам, за да знам какво ще стане, ако ние кажем не. Ние трябва да знаем какви са последиците от евентуални решения вследствие на наш отрицателен отговор. Искам да попитам дали Белгийското споразумение ще се прилага по някакъв начин и дали ще засяга всички европейски граждани по отношение на транзакции по SWIFT. И а, накрая искам да попитам в отсъствие на каквото и да било споразумение, е, което включва временното споразумение, каква степен на защита е, ще се осигури на гражданите по транзакции е, SWIFT. Господин Босотил, вие всъщност казвате, че ние сме институцията, която борави с гилотината. Съвета не би трябвало да ни изнервя. Господин Албрехт. За да го кажа по-любезно, не само в тази област трябва да работи и съвета и председателството, но и в други области, като например Европол. За да бъдат взети решения в парламента с мнозинство над 90%, в много от групите дори никакви отговори не получихме и съвета просто реши да приеме нещо, което ние сме отхвърлили и то часове преди да влезе в сила договора от Лисабон. Не така трябва да се отнасят към съвместната си работа с парламента. Тук говорим за доверие, за поверителност. Ако няма доверие в работата на парламента и липсва прозрачност – не мога и аз да изпитвам доверие към работата на съвета и водените преговори и постигнатите споразумения от комисията. И това е проблем за нас, тъй като ние трябва да градим една среда на доверие и да измислим някаква процедура, която да ни позволи да кажем ние парламента възлагаме мандат в случая с акта смятам, че не се работи по демократичен начин. Това е някакъв вид потайна демокрация или законодателство и законотворчество. Радвам се, че го споменахте. Сега имаме акта и се казва, хайде да поговорим. Не, ние трябва да участваме. Лисабонския договор това предвижда. Ние да участваме пълноправно. В случая с SWIFT на мен ми се струва, че има няколко части от това споразумение, като например приложенията. Не знаем какво се съдържа в тях, не знаем какво става дума по отношение на финансовите данни. дали се предвиждат някакви разпоредби за по-големи суми, парламента ще трябва да отхвърли това споразумение. Господин Бромс. Няма микрофон. Искам да се връщаме назад по темите за обсъждане, но бих искал да чуя мнението на председателството и съвета. Ако можем да съвместим искането за прозрачност е, и поверителност, може би ще предложа един компромис. Е, да бъде предоставен първоначалният текст на а, парламента, съдържанието, някакви последващи договор... договорености да останат поверително. Мисля, че така ще бъде осведомен парламента и в същото време няма да засегнем изискването за поверителност. Освен това, вие се обърнахте към правната служба с един въпрос, а именно бъдещето за изключенията, давани на Чехия – Ей, Дания, ако не се лъжа, представителя на съвета каза, че не може сега да коментира. Чуда се дали представителя на шведското председателство и комисията могат да направят коментар по този въпрос. Мадам Ферже. Благодаря ви. Ще започна с един процедурен въпрос. Лисабонския договор влезе в сила и редица от нас а, можем да заявим, че сме се борили срещу него, но а, до кога сега ще се държим така тържествуващо? Мисля, че а, има национални и европейски депутати, които отхвърляха Лисабонския договор. А, някои го подкрепят, но вие знаете, че това не въжи за обществеността. И сега този тържествуващ дух вреди, според мен. Аз се връщам към моята страна. Мисля, че чиновниците не трябва да се да вземат позиции. Те трябва да се държат резервирано и да не приветстват една или друга позиция. Искам да кажа, че в моята група ни умръзна от този триумфализъм. До кога ще си изпращаме само приветствия? Аз мятам, че много от вас са водили кампания за Лисабонския договор, само защото той увеличава правомощията на парламента. Аз приветствам тази част, която никога не съм отхвърляла. Но мисля, че начина по който започват нещата предвещават лоши е, дни. Е, защото е, аз съм убедена демократка, и смятам, че това триглаво чудовище, което сме създали, трябва да стане все по-демократично, ако иска да си възвърне доверието на европейските граждани. Що се отнася до споразумението SWIFT, основните причини, поради които парламента е, е, определи позицията си, е, е, бяха е, мотивите за защита на гражданите. Нашите резерви отчитаха е, неравнопоставеността е, на тези граждани спрямо пътищата за обжалване, е, в зависимост от позицията им в Европа или в Съединените щати. Е, смятам, че е, едно е, е, това споразумение не защищава достатъчно добре гражданите и ние трябва да отчетем в по-голяма степен техните основни права, за да съчетаем свобода и сигурност. За момента не сме успели. И освен това, е, напълно съм съгласна с господин Босотил и господин Албрехт. Наистина можем да съжаляваме, за презрителното отношение на съвета в понеделник, както по отношение на споразумението си, така и на Европол. Ние просто искахме да ни се даде един сигнал и съвета буквално седна отгоре с, с извинение. Накрая по отношение на поверителността ще кажа, че колкото повече се мъчим да запазим в тайна някои неща, толкова се, се мъчат да пазят в тайна някои неща, толкова повече си мислим какво се опитват да укрият у, у нас и няма ли някакъв заговор. Мисля, че ролята на парламента, съвета и комисията не трябва да почива на подобни правила. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Вержа. Аз говоря от е, повечето лица. Тук едва ли имаме някакви причини за някакво победоносно държание, но все пак има условия по силата на Лисабонския договор за повече свобода, прозрачност и свобода на гражданите. Е, мисля, че специално нашата комисия през последните месеци си даде сметка колко е необходимо да се мине на следващ етап от сътрудничеството и заради това ние поздравяваме Лисабонския договор и съм сигурна, че вие е, е така сте доволна, че го има. Господин Бос, благодаря ви. Аз смятам, че представителите на другите е, две институции съвсем не се държат тържествуващо. Не... Нека да не забравяме, че преди само няколко месеца не бяхме сигурни, че Лисабонския договор ще влезе в сила на 1 декември. Та и до по-късно. И в крайна сметка това беше една приятна изненада. Подписването от страна на Чешката република и ратификацията на договора. което позволи най-после да а, приключим с а, този договор. Не трябва да забравяме редица аспекти, които а, трябва да бъдат а, отчетени. А, при следващите съвместни инициативи трябва да знаем, че тук ние да знаем, че има и две други институции, с които трябва да работим. Междуинституционалното споразумение има за цел именно да уреди всички въпроси, свързани с взаимния обмен на информация между институциите. Мисля, че трябва да правим разлика между тези аспекти на дебата и съществото. Решението по отношение на споразумението. Не бива да се влияе от междуинституционалните проблеми, които стоят в момента. Ако ни отхвърлим това споразумение, трябва да помислим какво ще стане. В крайна сметка ще поставим европейските граждани в по-лошо положение, отколкото ако го оставим с това временно споразумение, дори и да не е съвършено и да. Затова не бива да забравяме е, как това ще се отрази на нашите съграждани. Дали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 искаме да разполагаме с дали разполагаме с достъп до данните, които разполагат Съединените щати, искаме ли да поискаме това, какво искаме в областта на обмена на данни. Господин Тавариш. Господин Таварес, искам да започна с процедурен въпрос и после имам политически коментар. Става дума за 9 месеца все пак. Из... На мен ми се струва, че това е един от най-силните аргументи за позицията на съвета и на комисията. Това е временно споразумение. След 9 месеца ще, ще започнем от нулата. Какво ще се случи с данните, които бъдат събрани през тези 9 месеца, например? Според споразумението, данните трябва да бъдат съхранявани 5 години в случай, че властите имат нужда да направят справка по тези данни. И ако през тези 9 месеца бъдат събрани данни, тези данни ще се съхраняват ли 5 години? Тук не сме ли изправени пред е, е, риска е, да бъдат събирани е, данни за дълъг срок в администрацията? винаги е по-ефтино и по-лесно за институциите да съхраняват възможно най-голям обем данни. По-лесно е да се събира, отколкото да се изтрива. И затова институциите съхраняват всички данни. Така че това е процедурният ми въпрос. Имам един а, и съдържателен въпрос. Можем ли да имаме доверие в съхранянето на тези данни за дълъг срок. След като имаме вече споразумение, което е в сила 9 месеца или една година, можем ли наистина да започнем от нулата? Институциите вече ще имат определена практика, ще има въведени правила. Е, много по-лесно е да останат тези практики, отколкото да се въвеждат нови имаме едно споразумение въз основа на което ще бъде договорено ново, т.е. всъщност ще се предоговаря с администрацията на САЩ въз основа на вече действащо споразумение. Аз не съм голям оптимист. Ако ние постигнем ново споразумение въз основа на временното, едва ли ще можем да променим нещо, освен нещо, което е маловажно. Това, което ме притеснява най-вече, че а, парламента не успя да привлече другите институции на твоя страна в духа на Лисабон, дори да не беше влязъл в сила договора. И а, ние от дълго време отправяме предупреждения за всичко това и не би трябвало тук да се изненадва някой, че парламента е пуснал гилотината не само поради прагматични, прагматични съображения, но и по други съображения. Е, Джинин вече се изказа тук по въпроса за реципрочността от страна на е, САЩ. Е, когато се договаря споразумение с САЩ, това споразумение може да бъде отхвърлено и от Конгреса. Така че всички имат това предвид, когато преговарят с щатите и би трябвало вече едно на ум да си имат всички, когато преговарят и с Европейския съюз. Доста говорихме днес за гилотината. Смъртното наказание в Европейския съюз отдавна е отменено. Мисля, че съвета и комисията могат да бъдат спокойни а, вече просрочваме предвиденото а, време, което не е толкова лошо, тъй като дебата е важен. Но моля ви, само задавайте въпроси. Никакви изказвания, господин Алваро. Значи всъщност моята минута тече. Когато получим договора за съгласие, може би въпросът ми е наивен, пълния документ ли ще получим или ще бъдат ли включени е, тайните приложения, например за SIPA, за SWIFT? Не знам доколко са тайни изобщо тия приложения. Така, ако трябва да получим тези, които са е, обявени за тайни, ние трябва да решаваме по целия документ, нали? не само по част от него. А, да, госпожа Сипол, имате думата. Да. Благодаря съвсем кратък въпрос. И а, малък коментар. Мисля, че парламент, парламента трябва да прекрати този дебат не само по SWIFT, споразумението и да престане да противопоставя сигурност и свобода. Защото при всяко положение трябва да се постигне напредък в тази област как, чудим се какво ще стане, ако парламентът каже не. Дали а, комисията, правната съзба ще, ще се опита да види дали целите на борбата с тероризма не могат да се постигнат с други споразумения. Например, някакви споразумения за сътрудничество. Има ли достатъчно елементи, които да докажат, че всички тези дългогодишни процедури с Съединените щати са незаменими и ефикасни? Um, да, кой ще отговори пръв? Благодаря ви, госпожо председател. Отново е, доста уместни въпроси. Ще се опитам да отговоря на максимален брой от тях. Надявам се, че комисията ще допълни това, което евентуално съм пропуснал да кажа. Първо, искам да кажа, че поне аз така разбирам думите на представителя на правната служба, няма да има разлика в е, влиянието на парламента, независимо от това е, дали споразумението ще се подпише на 30 ноември или на 1 декември или на друга дата. Във всички случаи парламента трябва да даде съгласие, с други думи да каже да или не. А, с други думи, писмото или писмата, които са изпратени, Имам предвид е, писмото, което е изпратено от е, председателя на парламента господин Бусек до министър-председателя на Швеция. Аз отговарям от името на шведското председателство. Така, както е, казах, в писмото се подчертаваше каква е правната ситуация и от гледна точка на председателството не бяха е, нарушени права на парламента, както се твърдеше в писмото на господин Бусек. Естествено, че за дългосрочното споразумение в край на краищата парламента трябва да даде съгласие. От друга страна, е, писмото от е, моя министър-председател, от шведското председателство до парламента се изтъкваше е, стоеността, значението на програмата е, за е, Европейския съюз. И това отразява обстоятелството, че съвета единодушно прие мандата за водене на преговори и самото споразумение също беше прието единодушно от съвета. Вие Знаете, е, че по Лисабонския договор е, процесът на взимане на решения се променя. Извинете, единодушие. Е, значи ли и държавите, които са се въздържали? Да. Да. Единодушие от законна гледна точка означава да си гласувал за или да си се въздържал. От друга страна, преговорите се водят от 2001 година и вече ние сме говорили пред тази комисия или пред други членове на комисията, но всъщност програмата тече от 2001 година е, не е настъпила промяна в обхвата. Е, в е, това споразумение няма други данни, няма различни по същество данни. Например, СЕПА данните никога не са били изисквани, никога не са изпращани, никога не са използвани. Те са изключени и от това споразумение, Предполагам, че ще бъдат изключени от всяко е, бъдещо споразумение. Е, всъщност, е, аз не съм е, специалист по банкови сделки. Някой е, спомена послания ФИН, дали винаги са били в обхвата или са само във временното споразумение и дали ще останат в бъдещо споразумение по защитата на данните има известен напредък по защитата на данните и по взаимността, реципрочността. Може би шведското председателство трябваше да проведе по-успешни преговори, може би защитата не е достатъчна, е, е, реципрочността също трябва да бъда смирен, но все пак смятам, че има подобрение спрямо предходна ситуация. И затова е, изцяло подкрепям и, и съм напълно съгласен с е, това, което се каза, че настоящото споразумение е, подобрява положението на гражданите на Европейския съюз и това винаги е било наша цел. Колкото до създаване на европейско ТФТП, ТФТП, това не е нещо, което ще стане днес или утре. Това не е в непосредствените ни проекти, но в парламента чух официални гласове, които предлагат да има ново TFTP, това е интересна идея. Е, шведското председателство вече приключва и се надяваме комисията или съвета или парламента да разработят тази идея в последствие. Е, е, колкото до поверителността и това доколко може да се вярва на аз само ще повторя казаното преди. Поверителните документи е, ще бъдат е, споделени е, с парламента. Естествено, че това е въпрос на взаимно доверие. Колкото до файловете акта, господин Алваро каза, че още не е видял текста. Това ме безпокои. Аз лично не мога да ви отговоря сега за този акт, този файл акта, но по, всичко, по всичко личи, че преговорите са по-предпазливи или по-откровенни, не знам. Ако не изтече информация от техния файл, нашия документ явно е изтъкъл към господин Алваро. Ови, е, уви е, изтекла информация, но е така и трябва да се примиря с това. Сега, имаше, въпроса, имаше въпрос за Европол. Господин Албрехт попита за SWIFT и за Европол. Е, съвета взима решение по приложението. Ако не възразявате, госпожо председател, ще се спра с две думи на Европол това това решение беше включено в дневния ред на съвета и то е необходима мярка, е, за да може да е, работи както трябва новата Европейска агенция Европол от 1 януари нататък ако не, се беше, ако не беше прието това решение, щеше да има дефицит в действието на Европол от 1 януари нататък и ние като председателство смятаме, че е, е ясна позицията на държавите членки в съвета, че Европол е важна агенция и че е важно да работи тя. И за това решихме да продължи да действа тя. Европол е европейска институция и при това положение се променя ролята на парламента. Европол ще се ръководи по силата на конвенция и с решение на държавите членки. Шведското председателство смята, че трябва да има подобрение. Госпожо председател, аз няма да мога да отговоря на всички въпроси. Мисля, че колегата Джонатан Бол ще може да даде а, е, добър отговор. Благодаря. Благодаря и за това, че отговорихте изчерпателно за Европол. Всички сме съгласни, че това е важна тема и още по-важно е участието на парламента. Нещата в бъдеще ще се променят, господин Фол. Благодаря. Преди да отговоря на въпроса, позволете да се спра на предисторията. Някои от нас може да са забравили как стигнахме до днешната точка. Тези системи известен брой години работеха пълна потайност, без никаква защита на данните, с изключение на споразумението между Министерството на финансите на САЩ. Поискате на белгийския, белгийския министр-председател, след като службата за защита на личните данни в Белгия изрази а, своите притеснения, започна работа по въпроса. Възоснова на правомощията, възложени от съвета и резолюцията на Европейския парламент, от септември, независимо от несъвършенствата, които председателството тук спомена и аз приемам казаното, несъмнено резултатите можеха да бъдат и по и различни, но ние успяхме да постигнем споразумение – което с готовност ще предложим на съвета и съвета да поиска съгласието на парламента. Дали това постигна някакви положителни резултати? Очудвам се, че хората продължават да питат именно това. Съдя Брюгер съвсем подробно изложи а, своите заключения и аз препоръчвам при закрити врата да обсъдите този въпрос с специалистите от държавите членки. Европейската комисия не е агенция за борба с тероризма, но всички държавни членки имат такива агенции и те извличат най-голяма полза. Те така гарантират сигурност, сигурност за вашите избиратели и а, именно това предлага това споразумение. Да, то е полезно, да, то върши е, работа и затова ние предлагаме да продължи работата. Никога не сме крили от този парламент, че трябваше да постигнем споразумение преди края на градината поради решението за мигриране на данните. Никой нямаше никакви съмнения относно това, че Лисабонския договор ще влезе в сила и ние трябва по някакъв начин да се крием от парламента. Искахме споразумение, което да е ограничено в а, силата си на действие до 12 месеца. Това е така и стана. Дори а, валидността на споразумението е съкратена с 3 месеца и сега то ще е в сила само 9 месеца. Така че няма умишлено а, отношение, няма умисъл, няма и небрежност. На второ място, а, какво ще се случи, ако вие откажете да дадете съгласието си? Ами, приложение. А, споразумението няма да влезе в сила. Кой ще пострада от това най-много и с цялото ми уважение към вас ще пострада сигурността на европейските граждани, и защитата на данните също, защото предполагам, че американците ще намерят начин да достигнат до данни за европейски граждани без мерките за защита на данните, които бяхме предвидели. Колко дълго ще продължи това, не зная, защото се надяваме новото споразумение, което ще е и по-добро, ще влезе в сила бързо. Това е отговорност на комисията. Надяваме се, че и преговарящите ще свършат по-добра, по-добра работа работа. Не казвам, че по-добре ще работят от шведското председателство, но ще имаме ново споразумение, надявам се, с съгласието на Европейския парламент. Председателството е право, дали има гилотина или не. И а, без <clears throat> да предпоставям крайния резултат. Такава е ролята на този парламент. Парламента по линия на международните споразумения трябва или да ги одобри, или да ги отхвърли а не да договаря международни споразумения. Това е поради разделението на властите във всичките ни държави и в крайна сметка можете да кажете да или не, можете да повлияете, имате право да а, получите цялата информация. А, трябва да уточним детайл, детайлно как това ще става но предвид споразуменията, които тук обсъдихме и бъдещите, можете и имате правото да дадете своето съгласие или не. И това е една доста голяма власт. Реципрочността. Ние нямаме в държавите а, членки а, такива а, фигури, които да водят борба с финансирането на тероризма и дали комисията ще предложи това да стане на европейско равнище, не знае. Нова комисия ще има с нови комисари, с нови отговорности, но аз дълбоко се съмнявам, че това ще стане. Не смятам, че в съвета или в този парламент ще бъде постигнат напредък в тази посока, тъй като това е едно много скъпо струващо начинание и система. Дали ще ни дадат свободен достъп до американската система? Да, нашите разузнавателни служби, тези на държавите членки, получават а, гореща информация от а, щатите, която а, се гради до някъде на анализ на данни по SWIFT и те използват важни елементи от тази информация в борба срещу тероризма. Реципрочността ще бъде асиметрична, за мое съжаление, тъй като ние, е, подобно на системата за пътническите данни, нямаме такава система. Американците разполагат с такива системи и те предоставят информацията на нас. Това е един вид ограничена реципрочност, което е в съответствие, според мен, с мандата, възложен от съвета. Попитаха ме за разпоредбата, която визира предоставянето а, на а, насипни данни, така да се каже. Това е а, спорна теза. Трябва да разбираме как работи самата система. SWIFT не разпознава личните данни на лицата, участвали в определена сделка. Нито пък на първия етап има такава информация в Министерството на финансите на САЩ. Това е се дължи на факта, че системите така работят. Какво се получава? А, щатите изискват някакъв информационен масив и само в контекста на конкретно разследване. Те могат да проникнат в този информационен масив, в който да търсят конкретни данни, които могат да се окажат лични данни на определени лица, но само лични данни на тези определени лица, за които се установено, че имат връзка с сделката. Значи, с други думи се предоставя един цял информационен масив и вътре в този информационен масив един вид, който представлява замразено блокче, можете да размразите определени единици информация информация. А, и не се разкриват личните данни на всички ни. Именно поради изискването за защита на личните данни, информационната система работи по този начин. А, ще предоставяме ли информация, документи е, в, на парламента в хода на преговорите? Да, но отново ще трябва да прецизираме как да стане това по линия между, на междуинституционалното сътрудничество на най-високо равнище. Преди обаче това да стане факт, трябва да разработим начините на работа и ще изискаме вашето съгласие, разбира се. По конкретния въпрос за данните, които вече са събрани, а, в случай, че споразумението бъде отменено или неговото прилагане временно преустановено. Независимо от прекратяването на споразумението, а, всички данни събрани по линия на работата на Министерството на финансите на САЩ ще бъдат третирани съобразно споразумението, т.е. разпоредбите ще са приложими, дори и това споразумение да бъде отменено. Т.е. данните ще бъдат на разположение на американската администрация, включително данните, могат да бъдат и заличени. И на последно място, а, на въпроса на господин Зипъл, а, не можем да търсим компенсация между сигурността и гражданските права ние, като казвам ние, имам предвид комисията и съответните комисари, носещи отговорност за тези области. А, говори се така съвсем а, произволно за балансиране на различните а, права, но много е трудно да се изпълнят изискванията на двата вида политика. Политиката на сигурност и в същото време да не се нарушават основните права на гражданите. А, ние смятаме, че сме постигнали такова равновесие и съветът също е на това а, мнение и а, това, че има въздържали се, е напълно в съответствие с казаното от мен. А, трябва да се отнесем с цялото си уважение към работата, извършена от съдия Бругер по негова преценка тази система е полезна. В противен случай излиза, че сме разхищавали само политическа енергия. Аз не смятам, че това се е случило. Благодаря, казва председателя. Имаме един-два въпроса. Един от господин Босотил за споразумението с Белгия. И още един въпрос. Това е моя въпрос. Е, той е насочен към комисията и засяга предоставянето на информация на парламента за преговорите по акта. Ще допълня един коментар. Ако отхвърлим споразумението SWIFT, това не означава, че американците или други държави няма да имат достъп до информация. Те ще имат достъп, той просто ще е затруднен. Господин Фол, може би, ще отговори на въпроса. По акта. Нямам подробна информация на мое разположение. Това не е моята генерална дирекция, съжалявам. Обаче съм е, достоверно информиран, че след е, подписването на споразумението ще бъдете подробно информирани за акта. Колегата от Генералния секретариат ще си запише въпроса е, и ще ви отговори. Това е Генерална дирекция търговия. Не очаквах този въпрос, не съм подготвен да отговоря. За Белгия. Да за Белгия. Е, кой е, кой е компетентният отговор? Естествено, че първораздавателен орган, Белгийски съд, който ще бъде сезиран от, ще бъде изпратен иск от правителството на Съединените щати за правна помощ по надлежен ред. Сега трябва много внимателно да внимавам какво ще кажа. Е, може би знаете защо Белгия? Защото Суифт е в Белгия технология, Но всъщност е, базата данни, която съдържа сделките SWIFT, ще бъдат е, прехвърлени. Е, да, е, базата данни е в друга държава членка, която не е на мили от тук. Вероятно се сещате коя е държавата членка. Ния казвате. Да, една красива страна, казва председателката. Та, има оговорки. Е, има оговорки между двете страни, така че е, данните, които се искат от Белгийски съд, защото молбата за правна помощ ще бъде отправена от Съединените щати до Белгийски съд. Въпросните данни ще бъдат предоставени на Белгийския съд за целта като държава членка, която не трябва да се споменава. Аз добре я познавам тая държава членка. Сега въпрос националните парламентарни въпроси ще бъдат отправени до националните министри на правосъдието. И е, то, винаги той е, открито е твърдял, че дадена страна има нещо общо с това. Е, явно, че има някакви пролуки в информацията. Извинявайте, много закъсняваме. Е, мога ли да помоля правната служба е, да отговори накратко на много, много, многобройните въпроси, които бяха зададени? in particular the statement made by... Сега господин Бозотил протестира което е напълно разбираемо, защото ако споразумението не беше подписано на 30 ноември, парламентът щеше да бъде в съвършено различна позиция и щеше да участва в много по-голяма степен в преговорите. Щеше поне да бъде уведомен за хода на преговорите преди те да приключат. Сега, ако не възразявате, да е, кажа нещо показаното от представители на комисията Джонтън Фолот. Аз не можах да разбера до край какво е, става с, е, споразумението е, SWIFT по Лисабонския договор. Сега то е подписано на 30 е, ноември. Временното приложение започва на 1 февруари 2010 година и изтича на 31 октомври 2010 година освен ако не се приложат суспенсивните клаузи по член 14. Аз не можах да разбера точно. Ако съвета поиска от парламента да даде съгласие по това споразумение и защото, както каза господин Фол, комисията през февруари ще подготви препоръки по преговорите за следващото споразумение, с други думи за дългосрочното споразумение. Така че каква е конкретната ситуация с настоящото споразумение? Важно е да знаем. So, okay. may, may I have just... Позволете да взема думата за няколко минути да отговоря, на. за да може господин Фол да отговоря на някои други въпроси. Най-напред за сроковете. Знаем, че Лисабонският договор бе подписан преди две години, така че никак не се очудвам да чуя от колегата от съвета, че ще има определени условия, които трябва да бъдат възприяти, а и така да се уреди искането на съгласие от парламента. А, така, а, че още следващата седмица комисията по член 36 може да започне работа по тези условности. Временно споразумение ще влезе в сила от февруари месец. От юридическа гледна точка няма никакви пречки. Ве... Още на този етап да бъде изпратено споразумението, което е подписано на 30 ноември на Европейския парламент. В този смисъл, тук трябва да ви припомня, че това е задължение не става дума за взаимно доверие само. Член 200 и 18 предвижда Европейския парламент и съвета при спешни случаи да се договорят за крайни срокове. По моя преценка, и тук искам да чуя отговора, няма правни пречки а, да бъде изпратено споразумението и то преди а, 1 февруари, за да бъде получено съгласието на Европейския парламент, тъй като, що се отнася до поверителността, ние разполагаме с а, всички а, средства, а, тъй като имаме не само договореност с съвета, но имаме и договорност относно поверителността на свръхсекретни документи. Така че и парламента, и, ко, и тази комисия разполагат с всички предпоставки да получат информация, свързана с свръхсекретни документи. Благодаря за това пояснение. Щях да приключа с тези коментари. Много просрочихме времето. Почти ни не остана време за останалата част от дневния ред 1 декември не бе изненада, така че очаквам а, съветът заедно с Европейската комисия а, съвместно да изготвят това искане за съгласие възоснова на казаното от правната служба. Моля сега да отговорите съвсем накратко да уверите комисията, че ще получим такова искане в най-кратки срокове. Благодаря. Както вече казах и Джонатан Фол се съгласи с мен, е, че този въпрос ще бъде изпратен на парламента в възможно най-кратки срокове. Следваща седмица ще обсъдим условията, при които това може да стане и ще пристъпим към процедура по влизане в сила на споразумението след получаване на съгласието на парламента. Това ще бъде направено скоро, няма съмнение. И по последния коментар. Казах, че председателството положи усилия да информира комисията обстойно и в цял състав, а така и отделни членове на комисията. Тук припомням а, поканата за обед, която ви бе отправена и сме готови да използваме няколкото дни на шведското председателство да продължим с тази практика. Предлагам всичко това да бъде представено в писмен вид. Не съм удовлетворена от отговора. А, трябва да поясним какво означава обстойно осведомяване. Ние имаме нужда от достъп до всички документи, по които ще се произнасяме. Това имаме предвид, когато казваме информация. И предлагам председателството на а, комисията да а, ми помоли а, в официално писмо най-бързо да откликнете по въпроса за искането. Най-напред, като поглеждаме назад, можем да заключим, че всичко си дойде на мястото на 30 ноември в полунощ. За момента никак не бе, можем да кажем, че никак не бе лесно да постигнем това споразумение. С САЩ и не бяхме сигурни, че съветът ще приеме внесения текст, внесения в понеделник текст. Така че ние не сме знаели месеци наред, че всичко това ще се случи. И на второ място ние ще предприемем две неща. Комисията ще предложи и то и ние смятаме, че именно комисията трябва да предложи на съвета да поиска съгласието на парламента. Това е моето тълкуване на въпроса. В същото време, във възможно най-кратки срокове ще започнем работи по новото споразумение, тъй като това споразумение, ако му дадете своето съгласие, ще е валидно 9 месеца. Трябва успоредно две задачи да осъществим. Това ще го направим. Съвета, убеден съм, ще предостави цялата необходима информация, за да можете да изпълнявате своите задължения по двете отделни процедури. Така че от една страна имаме искане за съгласие по споразумението от 30 ноември и в същото време ще бъдете осведомени за процедурите в съвета – за възлагане на правомощия на комисията да започне новите преговори. И преговарящия от комисията ще ви информира обстойно, пълно за всички етапи на преговорите, както е предвидено по споразумението и в съответствие с клаузите за международни споразумения. Вие казахте, че ще подготвите а, предложение съвета да изиска нашето съгласие. Съглас. Вие казахте в началото, че а, тази комисия временно изпълнява своите задължения. Всъщност преди януари не може да стане това. Не. Е, сега не мога да дам окончателен отговор, защото това ще зависи от е, правното становище, което чакаме от юристите от нашите юрисконсулти, но е, ще се отнесем много сериозно към онова, което можем да направим, е, докато временно изпълняваме длъжността си. Това е въпрос за следващата комисия. Надявам се до няколко седмици е, тя да встъпи в длъжност. Аз бих казала два месеца, казва председателка. От своя страна Европейския парламент ще направи също каквото може, за да вземе решение колкото се може по-бързо. И, и комисията и съвета знаят, че това е въпрос, който се обсъжда от месеци. Така че искаме да разберем дали може да се вземе решение с настоящата комисия. Благодаря ви, че ни отделихте време за това, че останахте. А всъщност ви оставате следващата точка от дневния ред. Така, колеги, остават ни още две малки точки по дневния ред. Господин Поли ще съобщи кои са тези две точки. Да. 19 и 20. 19 и 20. Ако напускате залата, ако, обе, ако обичате, тихо я напуснете. Uh, и така, първо Имаше въпрос, имаше въпрос към господин Фол. Това е отговор на вчерашния ни въпрос за бюджета и за работната група по член 29 така, получавате думата, за да ни кажете и за въздействието на договора на Лисабон върху съдебното сътрудничество по наказателни въпроси и е, сътрудничеството с полицията. Съвсем накратко, по първа точка, по член, е, по работната група, е, по член 29, е, по директивата за е, защитата на данните по член 95 е, комисията трябва да, е, бъде, да, да осигурява разходите за секретариат. Е, работната група няма бюджет. Комисията не създава бюджет, както тази асамблея знае. Мисля, че през следващите години ще има пълно преразглеждане на закона за защита на данните. И моята надежда е, че е, значително ще се е, промени директивата по член 95. Тази е, директива е стара, трябва да се усъвремени и сега третия стълб ще изчезне. След минута ще кажа нещо и за това. И за това трябва поне да се замислим за някакъв е, подходящ инструментариум за засилване на закона, като едновременно с това има и полицейско сътрудничество при защита на данните. Но все пак е, мисля, че работната група по член 29 ще трябва да се промени. Тя няма средства, но аз няма да се извинявам за това, защото тази работна група не е консултативен орган. Е, тя не замества контролния орган по е, съхранението на данните. Тя Комисията помага на тази работна група, но работната група не трябва да си превишава правомощията. Е, сега на е, въпроса, който засегнах в въведението си, е, до понеделник през нощта имаше трети стълб, имаше законодателен орган. Това беше законодателен орган, който участваше в законотворчеството. Сега трябва да се спрем на всеки конкретен инструмент и да се замислим дали да се промени е, по някакъв начин правното основание и дали да се е, пише директива. И съответно е, трябва ли някои проекти вече да се смятат за отмрели и дали да се предлага някакво ново законодателство. Дали трябва да се мисли за директива. Както казах, третия стълб почти изчезна. Е, това, е, което е, сега наричам екстрапила, продължава да въжи като правна дефиниция, като правна квалификация, защото е, този допълнителен стълб е много важен, особено за Дания, Великобритания и Ирландия, но не е изключително и само за тях. Така че ние ще продължим, ще трябва, оставаме длъжни да определим какво значи правосъдно и полицейско сътрудничество в областта на наказателното право. Е, мисля, че правните последици от такова разграничение на правомощията е много важно. Днес е, след обед ще говоря за това. Ние от дълго време се готвим за това и е, ще предложим е, изменения или замяна на законодателството по третия стълб. Не мога да ви кажа точно кога ще стане това, защото това е работа на новата комисия, на новите комисари е, вие ще се срещнете с тях, ще ги слушате както подобава и ще им зададете съответните въпроси по третия стълб, бившия трети стълб. Благодаря ви. Някой колега иска ли да вземе думата? Няма. Е, много бяхте убедителен. Е, да, всъщност много мило и много спокойно, предвид това, което чух преди. Това, което аз искам да кажа е, че от гледна е, точка на подкрепата за работна група по член 29, е, аз почувствах и ние почувствахме, че им трябва по-голяма подкрепа, е, защото ако те са само група, която дава съвети, все пак играят много голяма роля и ролята им ще нараства по новия договор. Така че не можем да чакаме до новата рамка за защита на данните, но да, обаче, да, е, да. Стана ясно, че са изчерпани средствата. Да, изчерпани са средствата. Може би това е въпрос, който можем да зададем тук и на кандидат комисаря. Защото всъщност е, това е въпрос на политика, как да се организира секретарията, как ще разпределяте средствата, да попитаме кандидат комисаря, как тя ще окаже по-активна подкрепа на работната група и така. Мисля, че е, с това приключваме нашата среща за днес и е, бих искала да благодаря на господин Фол отново за това, че ни удари време. Сега има среща на координаторите. Е, тя е предвидена за 12 часа. Но за сега закривам заседанието. Благодаря на всички вас.